Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω. Дами и господа, най-напред добре дошли. Най-добре, най-напред добре дошли на заседанието на подкомисия отбрана. Всички така, знаете кои са езиците, на които има превод днес господин а, Данжан, а, който е председател на подкомисията, не може да присъства днес и той ме помоли да председателствам днешната е, workshop. Господин Александър Уейс е, трябва да дойде в 11 часа. Той е директор на Европейската агенция по отбрана. Господин Оли Рен, който е комисар по разширението, е, присъства. Но тъй като господин Орден в момента представя доклада си по разширението, ние трябваше е, да отложим е, срещата с председателя на Европейската комисия по отбраната. Затова започваме в 11 без 15. Срещата се излъчва в WebStream. Ако е, нямате забележки по проект от дневния ред, е, приемаме, че той, се, че той е прият. Имате ли забележки по дневния ред? Добре. We continue forward. Ако няма забележки, протокола се е прият. И днешния уркшоп по противопехотните мини показва интереса на Днешния комитет за Отавската конвенция за забрана на разпространението на противопехотни мини и тяхното разрушаване. Тази комисия влиза в сила 1997 година и са постигнати доста неща. Много страни по конвенцията, Съединените щати, но много страни като Съединените щати, Русия и Китай са извън конвенцията. Европейския съюз иска тази конвенция да бъде подписана и тя да бъде отраз... както отразено в много резолюция. Така че нашия въркшоп е съвсем навременен, защото в началото на ноември ще има среща в Картахена в Колумбия на тази тема организиране с подкрепата на Генералната дирекция по външни отношения и много автори са взели отношение по въпроса. В край на кра... до, до момента са поканени господин Ларс Ерик Вингрен, който представлява шведското председателство, господин Вингмарк от Европейската комисия, е, господин е, Стефан Хюси от Женевски интернационален център за хуманитарно разрушаване на мините и Пътър Херби от Червения кръст. Господин Ван Орден изигра ключова роля е, в работата на Европейската комисия е, по деминирането и господин Франциск Вингмаркин, който е развил европейския инструмент за стабилитет, за стабилност и в е, допълнение аз мога да кажа и документа, направен от неправителствени организации, специализирани е, в деминирането, които са работили на много места и които са помогнали на много членове на Европейския парламент. Сега ще изслушаме различните доклади, както е предвидено по програма. И после ще отворим дискусия е, с е, членовете. Започваме с господин Стефан Хюзи по темата забраната на противопехотните мини. Уважаеми членове на Европейския парламент, за мен е чест да бъда днес с вас и да е, направя това изложение. Името ми е Стефан Хюзи и съм директор на Женевския международен център за хуманитарно унищожаване на мини. Това е международна организация на експерти със седалище в е, Женева. Ние имаме е, правно основание като Червения кръст. Е, ние сме швейцарска фунденция и всъщност е, ние се стремим към прилагането на договорите за деминиране с а, държавите подписали този договор и координатор и център, който съществява координиране. Ние имаме правомощие за развиване на стандарти, които са международни стандарти, които се подкрепят от ООН и които се прилагат повсеместно и ние се надяваме, че нашия център ще играе официална роля е, в прилагането на новата конвенция е, по, е, по клетъчни муниции и ще изработим общ подход по всички невзривени снаряди. Сега, Нека започнем с нашите достижения, с нашите достижения и с нашите цели. Мисля, че може да кажем, че е, картината е така двояка, двудосмислена. От една страна, унищожаването на запаси от е, антипехотни, противопехотни мини и от друга страна, много страни, които все още не са а, е, свършили тази работа. Три от е, тях Белорус, Гърция и Турция все още не са унищожили а, е, съответните складирани запаси в а, необходимото време и искат допъл... допълнителни срокове, както и още 19 страни, които все още не са изпълнили съответните критерии. Ня... 19 държави е, не са, не са извършили е, съответната работа в е, съответните сроки и също поискаха допълнителни удължаване на срока с 10 години. 1100 квадратни километра са били изчистени, прочистени както и 2100 квадратни километра бойни полета и театри на бойни действия. Но в много страни замърсяването все още е, е, е недоуточнено Същевременно обаче трябва да отбележиме, че броя на злополуките намалява, но жертвите на, на подобни злополуки имат нужда от подкрепа и грижи в продължение на целия си живот. Вярно е, че преди 10 години имаше много, много повече злополуки, много повече проблеми и това се беше превърнало в един хуманитарен проблем – Така че става дума не е само а, въпрос за хуманитарен проблем, но също така за проблем свързан с а, развитието, тъй като тези а, територии биха могли да се използват за селско стопанство и така нататък. Нека да, да, да спомена някои от нашите постижения през последните години. Става дума за така наречения процес за прочистване на териториите. Като териториите, които, с които се смята, че са под заплаха, се прочистват, за да могат да бъдат върни, върнати, так, ако мога така да се израза, за граждански цели. Става дума за прочистване на наистина минирани територии. в рамките на този процес се прави един анализ на количеството мини и се предвиждат средствата за обезминяване. Е, тук ви показвам някои цифри в, за Мозамбик между 2000-та и 2002 година беше направена една оценка на състоянието на минираните територии и 558 квадратни километра бяха констатирани. Те 8 години по-късно, след провеждане процеса на прочистване 498 квадратни километра бяха прочистени и след това, в продължение на една година, прилагане, след прилагане на систематичен подход и използване на всички, е, на, всяк, на, на, на информацията, успяхме а, да прочистиме останалите 12 квадратни километра. Това наистина е едно голямо постижение и може да бъде пример за други страни. Значи от една страна се прочистват територии. Наистина имаме известни, отбелязваме известни успехи в тази област, включително и в областта на обучение на експерти. Провеждат се, провежда се тестиране на съоръженията, с които се деминира, разминирва. Ми, мисла че в бъдеще всъщност е, напредък ще се отбележи чрез по-добро управление на целостните, на целостните процеси и използване на е, по-съвършенна технология. Е, тук имате една оценка на финансирането на програмите за разминиране. Благодаря ви, господин председател. Давате думата на моя колега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 благодаря ви. Всъщност господин Хуси говори за постоянното подобряване в прилагането на технологически иновации в света и в хуманитарното прочистване от мини. Това всъщност е изследване както за военни, така и за цивилни в едни и същи страни по едно и също време в рамките на едни и същи е, умироопазващи е, мисии и всъщност е, прочистването от мини от гражданите са десетки пъти по-ефтини от прочистването на мини от военни части. Е, това е резултат е, от умиротворителните действия на ООН, е, които съответстват на международните стандарти и обикновено винаги и граждански части осигуряват прочистване в подкрепа на умиротворяващи мисии. Ние имаме, имахме привилегията да е, направим 6 регионални изследвания, е, е, които са финансирани от Европейската комисия между 2002 и 2007 година и е, има е, е, две е, е, стратегии по прочистване на мини е, по силата на разпоредби, изработени от Европейския парламент и съвета е, по противопехотните мини. Е, тази стратегия е, беше за период 2002 до, до 2004 и от 2005 до 2007. Е, имаше специално перо е, по противопехотните мини, около 50 е, милиона на година за първото три месечие от 2002 до 2004 година имаше и малки части, които се занимаваха с прилагането на тази стратегия в Брюксел. И всъщност тази стратегия беше успешна, целите бяха постигнати. Е, естествено, е, реформите е, през 2006 година доведоха до промени в кредит в перото от бюджета, което е за противопехотни мини ние започнахме да изготвяме е, нови насоки, е, за да е, се ръководят от тях делегации, които сега в по-голяма степен са отговорни за програмите, за определенето на бюджета и за мониторинга всъщност с тези основни линии е, не компенсираха загубата от средствата, които бяха определени за противопехотните мини. Всъщност по настоящем е, Европейската комисия за, под, за оказване на помощ е, по прочистване от мини е много децентрализирана, както знаете. Има географски пера от бюджета, които имат превес и според нас е, по този начин ние даваме предимство на най-засегнатите страни, където, които получават много средства, като например Афганистан и Ангола. Е, те, е, ние освен това трябва да откликнем на нуждите на други страни, включително и тежко засегнати страни, обаче средствата са значително е, по-скромни, като например Камбоджа. И този нов механизъм на Европейската комисия за подкрепа на международни дейности по-скоро подхода е страна към страна така, освен, че бяха намалени средствата, беше намалени персонала и това е загуба на експертни познания. Е, и накрая няма механизъм за глобални и регионални инициативи и стратегически подход. Е, имаме много препоръки за Европейския съюз и най-вече към Европейската комисия, която разработва програми за подкрепа и ги предупреждаваме, че ако няма специални бюджетни редове и механизъм за финансиране на прочистването от мини е, и ако е, е, самите познания на генералните щапове се ограничават и някой може да има само скромно подобрение на програмите, но все пак стратегическият подход трябва да бъде по-последователен. Става въпрос за подхода на Европейски съюз. Това ще изисква е, повече експерти в е, Брюксел и в генералните щабове е, за програмите в стратегическа перспектива. Благодаря ви. Сега Сега давам думата на представителя на Червения кръст. Благодаря ви, господин председател, дами и господа депутати. Благодаря ви, че ме поканихте мене и други колеги, представляващи заинтересовани в проблема организация. Червения кръст се занимава с разминава, разминиране от края на 80-те, началото на 90-те години, когато констатирахме, че е, в, в света, в конфликтните зони сме свидетели на така наречени епидемия от е, наранявания вследствие на експлодиране на мини. защото става дума за, едни, е, за едно оръжие, което е много достъпно, малко, което може да се намери навсякъде, а щетите са е, огромни, особено е, сред гражданското население след конфликта, отколкото нараняванията по време на конфликтите. Конвенцията за забрана на за използването на противопехотни мини, според нас е едно от големите е, постижения и 10 години след влизането в сила на тази конвенция трябва да отбележиме, че тя продължава да бъде един динамичен и много необходим инструмент. Това не е една конвенция, която е останала само документ на хартия, а напротив едно е, много динамично ръководство, което се прилага активно на терена. Е, след 6, месец, след 6 седмици ще започне е, конференцията в Картахена, която е, последва конференцията от Найроби преди 5 години. Плана за действие на Картахена от Картахена ще очертае насоките за действие в бъдещите няколко години. Бих искал да спомена някои неща свързани по-скоро с предизвикателствата, пред които сме изправени и които са много по-ясни сега, отколкото по време на работата на първата конференция. Мисля, че е, е красноречив факта, че 156 страни са подписали тази конвенция но още по-важно е, че бяха създадени норми и стандарти, които е, забраняват е, използването на мини навсякъде, във всички държави членки е, включително и в страни, които не са страни по конвенцията, като Съединените щати, Русия, Китай е, там има е, забрани за износ е, на подобни боеприпаси, както и страни като Пакистан, кои, които преди няколко години минираха практически цялата граница с Афганистан, но под натиск от международната общност ще проведат планове за разминиране. Е, няколко стотици хиляди квадратни километра са били прочистени в продължение на години. Като тази, тази земя, тези територии са върнати е, на стопаните, за да може там да се е, отглеждат култури. Е, да разполагаме също така с подробна информация за всички страни, които притежават складирани записи от, запаси от 2008 година, но ще се върна към това. Както казах, 42 милиона противопехотни мини са били унищожени от държавите страни по конвенцията. Е, Една от основните грижи това са, са нуждите на жертвите на противопехотните мини. Това е, доведе до мобилизиране на средства, които обаче са абсолютно недостатъчни. Мисля, че също така красноречиво е, че а, системата за подпомагане на жертви, която бе залегнала в а, конвенцията за забрана на противопехотни мини, сега а, е и клауза в конвенцията за борба срещу клетъчни амуниции. Красноречив е и факта, че 10 години след влизането в сила на тази конвенция, държавите членки се събират два пъти годишно, за да обсъдат начина по който се прилага на практика тази конвенция. Ако погледнете други договори или споразумения в тази област, няма подобен динамичен режим, ако мога така да се израза, за отчитане на резултатите от поетите ангажименти. В най-добрия случай има годишни заседания, докато понякога при, за някои конвенции заседанията се провеждат на всеки 5 години едва. и няма един постоянен преглед на начина по който се извършва работата. За разлика от други договори за контролиране на въоръжението, тук се съдържат не само забрани, но също така програми за прочистване, хуманитарни програми за помощ на жертвите в отделните страни. А сега нека разгледаме какви са нашите предизвикателства 10 години след приложението на конвенцията. В, Кар... в Картахена ще се направи разбор, анализ на постигнатото и, и дали самата конвенция изцяло е изпълнила задачата си. А що се отнася до прочистването? 20 една страна а, трябваше да, да, да извършват прочистване до края на тази година. 15 от тях поискаха продължение на сроковете от една до 10 години. Според нас това е, е наистина един провал. Е, наистина конвенцията предвижда възможност за продължаване на сроковете до 10 години като обаче задължението е прочистване на териториите колкото се може по-бързо. Е, някои страни едва сега се започват е, да предприемат конкретни мерки и да разбират обхвата на проблема в момента, в който срока изтича. И за това е, много държави поискаха и допълнителна подкрепа. Разбира се, това е разбираемо за страни като Камбоджа, Афганистан, Ангола. И а, искането на продължение на сроковете по, до известна степен е за някои страни възможност да привлечат общ, вниманието на обществеността върху техните проблеми, но в много страни около военните обекти все още има огромни минирани територии Така че на конференцията в Картахена ще трябва много сериозно да се обсъди този проблем. Можеме да очакваме е, от някои страни, които поискаха продължение на сроковете, да искат допълнително продължение. Това в никакъв случай не би бил един е, добър знак, едно добро послание, е, защото е, в крайна сметка в продължение на години все още ще има жертви и страдания. За сега се три, три страни е, въобще е, не изпълниха задълженията си, а там сроковете не могат да бъдат продължени. Става дума за Гърция, Турция и Беларус, включително и Украина, която смята, че няма да може да извърши необходимите дейности до марта 2010 година, когато изтича срока в... Що се отнася до Гърция и Турция, става дума за милиони а, а, противопехотни мини, 3 милиона за Беларус и 10 милиона в Украина. Това е наистина едно недопустимо положение, което не са изпълнени ангажиментите. Разбира се, най-вероятно има редица причини, поради които тези държави не са успяли да се впишат в сроковете и да изпълнат задълженията си. И Беларус, и Украина. А, а, с известен разнобой между Европейската комисия и съответните страни, е, възможността за набиране на средства, е, Европейския е, съюз упражни натиск над Беларус и, и Украина да се присъединят към конвенцията, като им обеща че ще им помогне, след това тази помощ закъсня. Прегов преговорите и а, търговете бяха много сложни, много дълги. Така че целият процес беше много болезнен и така много и се забави много. А, и, но става дума все пак за 14 милиона общо противопехотни мини и този проблем трябва по някакъв начин да се, да се реши. От друга, от друга страна и Беларус и Украина така са постигнали известен напредък в преговорите с Европейския съюз, така че се надяваме, че на конференцията в Картахена ще могат да определят едни по-точни срокове за изпълнение на задълженията си. И става дума за, за складирани и за бое, боеприпаси, които са останали от бившия Съветски съюз, а не произведени през последните години. И на сега последно жертвите, въпреки че има едно така всеобщо разбиране за това какво трябва да се прави, действителността на терена понякога е много тежка и е много малко се е променила през последните 10 години. Преди месец Handicap International е, отчете е, стотиците, брой, бройката стотици хиляди жертви на противопехотни мини и на, на практика тяхното положение, техния живот в никакъв случай не се е променил, що се отнася до достъп до е, медицинско обслужване, грижи, лечение И дори в, е, в, в някои страни, като че ли има по-малко достъп, по-малко грижи. В някои държави нещата са се подобрили, с помощта на Червения кръст има нови програми, но много, много, и, много програми са били свалени от е, е, дневния ред по най-различни причини така че ние ще направим един призив към държавите членки, които ще дойдат в Картахена, които ще бъдат представени в Картахена. В Осло през юни се проведе една, един семинар на представители на асоциации на жертвите и е, много от оживелите след е, подобни злополуки имат нужда от е, много грижи и трябва наистина да се направят допълнителни усилия за страните, където положението е най-лошо. на срещата в Осло бяха прияти и някои препоръки за съответни промени, които трябва да се направят, за да се помогне на жертвите. И аз споменах, значи, трите трите предизвикателства, пред които сме представлени, обаче трябва да се е, намерят допълнителни средства за защото в крайна сметка и унищожаването на а, е, складираните е, а, боеприпаси в Украина и Беларус а, не може да се да, да бъде довършено поради липсва на а, средства. същевременно създаване на а, здравни инфраструктури в най-уязвимите райони или на териториите, където има най-голямо, най-голяма необходимост от това. Европейската комисия трябва да продължава да играе много водеща роля, роля на лидер в тази област. Замбия предложи създаването на един постоянен комитет, който да разглежда проблемите в конкретните им измерения. И по, по този начин някои държави членки ще могат да преразгледат финансовите ресурси, които отпускат, за, за да Вярно е, че някои, някои смятат, че тези, тези средства трябва да се свържат с развитието. Да, деразминирането е част от развитието, но не е само това. В, в, в първите пет години имаше едно такова събиране на средствата, в, с които след това бяха преразпределени по, в а, кон, конкретни дейности. И а, в заключение, конференцията в Картахена ще има, ще играе значима роля за оценка та и за а, начина по който в бъдеще ще се прилага тази конвенция. А, ще се разгледат и проблемите с неизпълнение на ангажиментите, прочистването и ще и ще се насочи вниманието върху ангажиментите и необходимостта да за е, незабавно разминиране, а не толкова е, за отлагане и продължаване на сроковете, както и помощта към жертвите. Както е, ще се разгледат е, и резултатите от е, преговорите и от е, прилагането на приятата от 100 държави конвенция за борба с клетъчните боеприпаси, за забрана на клетъчните боеприпаси, защото и, и тези снаряди и оръжия преди, бяха причина за а, огромни, огромен брой злополуки, много жертви, както а, в а, протокола за о, останалите от войната боеприпаси също са залегнали известни разпоредби, които на основата на които ще започне да дейности срещу това, което ние в Червения кръст наричаме оръжията, които не престават да убиват. Тоест години наред десетки години след конфликтите тези, е, тези оръжия продължават е, да правят е, жертви? Разбира се, има едно историческо развитие на а, историческо промяна в начина по който се е, Е, разглеждат нещата. Нека не забравяме, че в миналото е, боеп... боеприпасите и оръжията останали след конфликтите бяха е, трябваше да се унищожават само от съответните страни, в които те се намираха. А днес в по силата на международните конвенции. Вси, това е работа на всички. И мисля, че това наистина е едно, така, един значителен исторически напредък в начина по който се възприема този проблем. Благодаря. Сега искам да дам думата на господин Уингрен, който е координатор е, в е, Шведското министерство за външни работи. Thank you, Mr. Chairman, and uh, thank you, uh, distinguished members of this благодаря, господин председател. Благодаря на членовете на тази комисия за поканата, която отправиха към шведското председателство да участва в това заседание. За нас, както и за останалите, приоритет е втората конференция в Картагена – и тук ние работим с норвежкият посланник Пеке и обсъждаме с него заедно различните декларации и документи, които трябва да бъдат подготвени за конференцията. На базата на тези документи ще бъде изготвен и заключителният документ от тази конференция. Европейският съюз при втората подготвителна комисия в началото на септември направи някои бележки от общ характер и аз искам да се върна на тях първо и а, да добавя и аз някои неща от моя страна. Ние изцяло подкрепихме посланник Егис и е, беше установено, че има напредък при изпълнението на конвенцията, но съзнаваме предизвикателствата, които е, са свързани с е, противопехотните мини. Европейският съюз предвижда прочистването на а, минните полета като а, по-нататъчен приоритет, т.е. този приоритет ще се забази и в бъдеще. През а, последните 10-12 години се вижда, че Европейският съюз се ангажира много силно с тази тема приносът на Европейския съюз, на комисията и държавите членки всъщност в финансов аспект представлява половината от средствата, които са предвидени за прочистване на мини. Ние Приветстваме доверието, с което се отнасяте към документа на председателството. Там а, става дума основно за хуманитарния компонент и а, връзка от една страна а, между задълженията, които съществуват, а от друга страна подобряване на качеството на живот на а, населението на място. Онези, които са а, улучени от а, мини, насочени срещу лица, трябва да бъдат съответно обещетени. Това е резултат от едно изследване, което беше направено и това е една от причините, поради която Европейския съюз в съвместните си акции през 2008 година, минал, т.е. миналата година, постигна съгласие по този въпрос, а именно тази съвместна мярка да продължи до пролета следващата година. Предвидени са регионални семинари, технически посещения на място и по този начин международните организации, местните власти и гражданското общество ще могат да участват в тези мерки и да обменят опит. По този начин ще се гарантира и ще се насърчи участието, за да не се а, получава а, едностранност в а, тази дейност. Дейностите а, са в рамките на съвместни а, акции и ние Смятаме, че държавите членки имат достатъчно основания да се замислят за оценка на въздействието, когато тези дейности ще продължат и следващата година. Европейският съюз посочва също и усилията за универсализиране – ние казахме 456 подписа имаме, но липсват още някои държави. Петър току-що каза, че по принцип се придържаме към нормите на конвенцията и рядко се използват нови типове мини, насочени срещу конкретни лица, но мините не винаги се съхраняват съгласно изискванията и не всички държави спазват тези изисквания. Това е проблема. Ние чухме, че има напредък при прочистването на мините и намаляването на запасите, обаче все пак сме изправени пред големи предизвикателства. Някои държави нарушават член 4 от конвенцията за премахване на запасите, а има и други държави, които изискват въвеждане на изключителни разпоредби. 70 държави все още са засегнати от мини. Голяма част от познанията за прочистване на мини всъщност идват от Асоциацията на Международната кампания за забрана на противопехотните мини и е, Швеция, е, комисията и други държави членки, освен Швеция, подкрепят е, тези усилия. Що се отнася до проекта за план за действие, който обсъждаме в момента, мога да кажа, че е важно помощта за жертвите да се интегрира в една по-широка рамка. И тук спада също един а, подробен а, национален и международен план за развитие – Друга тема, която посочва Европейският съюз в декларациите си, се отнася до казаното от Петър. Става дума за други инструменти и е, търсенето на синергиен ефект между тази конвенция и други инструменти, като например конвенцията за е, арсени муниции и е, конвенцията за конвенционалните оръжия. В обобщение мога да кажа, че председателството вижда конференцията в Картагена като шанс за сътрудничество между различните а, действащи фактори в а, сферата на прочистването на терени от мини. Очакваме подобряване на координацията и на ефективността при а, прочистването на мини. Посланник Хуси говори за подобряване на методите и на управлението при прочистването на мини. Също така остатъци от експлозиви от войната все още водят е, до е, наранявания и смърт и освен това е, те имат тежки социални и економически последици, защото пречат на економическия напредък и на постигането на разбирателство между народите. Представляват много голяма тежест за армии, за бедните народи в света. И е, затова мисля, че Европейският съюз трябва да продължи да включва темата прочистване на минни полета в своята политика за развитие. Това е един от основните акценти на насоките на комисията относно прочистването на мини през следващите пет години. Комисията Миналия месец проведе един много добър семинар за подготовка на конференцията и там се обсъждаха точно тези насоки. В Картахена ще се говори за това как е, най-добре да се изпълнява международната политика и е, националните политики. Благодаря. Давам думата на господин Ларнс Гюнер Вигмарк, е, който е, е, завежда звеното по политика по сигурността в РЕЛЕКС към Европейската комисия. Благодаря ви, господин председател. Е, благодаря на всички колеги. Бих е, искал да се спра на някои от точките, които вече бяха засегнати от колегите от Женева. Ще се опитам да отговоря и на някои от въпросите, които бяха повдигнати. Е, моя колега Христобал, който не можа да присъства, ми помогна. Всъщност той е контактната точка по всички въпроси, които се задават онлайн. И ако имате някакви допълнителни въпроси, може би трябва да се обърнете именно към него. Сега търсим диапозитивите. И докато ги намерим, искам да ви кажа, че сега в комисията има система, за да се убедим, че насоките, е, се спазват и за това имаме така наречените контактни точки в цялото семейство на Релекс, защото всичко свързано с е, мините, както вече беше посочено, е част от е, много географски и регионални програми. Така, ако погледнем, така, ако, ако натиснем в лявата част на диапозитива, така, има четири е, четири части на краткото представяне, обща рамка, някои от ключовите принципи и механизми, които е, се прилагат е, от помощта от Европейската общност, която се управлява от Европейската комисия. И както е, вече споменахме, ние организирахме семинар с колеги от Европейската комисия и с неправителствени организации. И накрая искам да кажа само няколко думи е, за изследванията в областта на технологията по прочистване на мини. Това е важна област, която не беше обсъждана подробно до сега. И така, искам само да подчертая, че от гледна точка на Европейската общност и на комисията, е, ние винаги сме подкрепили всички конвенции и както вече беше казано, това беше е, е, един е, конвенцията от Отава е просто е, уникален инструмент, който беше прият преди 10 на години. Естествено, че когато говорим за прочистване от мини, в това не работи. По този въпрос не работи само Европейската комисия. Искам да подчертая, че всички държави членки или поне тези, които са страни по конвенцията, т.е. 25, е, Финландия все още не е подписала, но вероятно ще подпише конвенцията около 2012 година. Та, е, всички както вече казах, има програми, които се управляват от общността, но както казах, не трябва да забравяме държавите членки, двустранното сътрудничество и не бива да забравяме и съвета е, през съответното бюджетно перо имаше съвместни акции за оказване на подкрепа на прочистването от мини повсеместно. Разбира се, трябва да цитираме и Европейския парламент. Както вече беше казано, когато погледнете дейността за прочистване от е, мини, виждате многобройни различни дейности. Някои от тях са подчертани тук. Прочистване, е, възпитание, е, унищожаване на запаси. Това е много важно, за да се отговори на поетите ангажименти по силата на конвенцията от Отава и е, разбира се е, помощта е, за жертвите. До момента сме оказали съдействие на 45 страни по света и за периода от 2002 до 2008 година сме похарчали около 300 милиона евро. тук е разбивката на цифрите за последните 6 години. Искам да добавя, че ако погледнем на този диапозитив за целият период от влизането в сила на Отавската конвенция, Европейски съюз е изразходил общо е, милион и половина милиона евро за е, прочистване от мини 500 хиляди са от общностни фондове, е, от които около 300 е, милиона са за последните 6 години. М- вече се спомена и за връзката и синергията между е, съдействието за сигурността и развитието. Не е време и място сега да обсъждаме този въпрос, но аз мисля, че тук в Европейския парламент се знае, че тук се изработва Европейската стратегия по сигурността аз е, все пак искам да привлека вниманието ви на факта, че понякога разбирам, е, че има една разочароваща тенденция е, да се така пренебрегне тази ос сигурност и развитие е, която трябва е, да е, се предвиди в Европейската стратегия за сигурност и се прави разграничение между сигурност и развитие. Това е в структурата на стълбовете, която си съществува в Лисабонския договор, ако той се приеме. Искам да привлека вниманието на комисията върху това обстоятелство – защото смятам, че понякога то е, противоречи е, на един общ е, разбираем подход. Разбира се, че дейността за прочистване от мини е същинския пример за уста, сигурност и развитие. И в момента ние имаме едно така, е, централно подкрепяне на дейността по прочистване от мини в всички географски инструменти, е, които, е, което отново подчертава този факт. Вече беше казано, че от две години насам нямаме специално бюджетно бюро, в отговор на което ние приехме някои главни насоки, за да напомним на колегите по прилагането на програмите на различни географски инструменти, които все още съществуват. Но аз искам да напомня на комисията, че е, специално бюджетно перо по прочистването от мини е, беше отстранено преди две години е, като част от една цялостна реформа и, и примерно беше отменена и специалното перо е, за борба с наркотиците. Е, това е, е, решение не целеше специално бюджетното перо за прочистване от мини. Просто това бюджетно перо беше една от жертвите на реформата. Мисля, че останаха само 11 от 14 пера в бюджета, като тези 11 бюджетни реда трябва да дадат възможност да се подкрепя и прочистването от мини. Това не значи, че е, общо е, е, разходите са спаднали. Вие вече видяхте, че е, е, откакто беше отменен специалния бюджетен ред е, през 2006, през 2007 година виждаме известен спад но е, все пак привличам вниманието ви върху факта, че дори когато имахме специално бюджетно пиро, две трети е, и от средствата идваха от специални географски програми. Само една трета идваше от това специално бюджетно перо. Така че искам да напомня на колегите, които работят по различни географски е, инструменти, Искам да им напомня какво значение прилагаме на прилагането на Отавската конвенция, не на конвенцията сама по себе си защото все още хора страдат от това, че не са прочистени противопехотни мини. Ние приехме насоки около една година, преди една година, и започнахме вътрешна кампания е, за да е, е, чуят колегите в е, Брюксел, в генералните щабове и навсякъде, е, където е, трябва да се прилагат е, програмите на място. Е, преждеговорявшите вече казаха, че може би е сложно за външни лица, за неправителствени организации, които работят активно в тази област, изцяло да разберат процедурите. Аз проявявам пълно разбиране и аз понякога не ги разбирах преди да вляза да работя в комисията. Но няма нищо тайно. Главните насоки са публикувани, раздадени са в парламента и вие дори имате е, копия от документа и е, е, в началото се разработваха стратегии в отделните страни, регионални стратегии, за да се стигне до основния списък от приоритети, и после вече имаше указателни програми, многогодишни програми за действие, е, където е, специално се посочва е, на кой приоритет ще се даде предимство. Много е важно прочистването от мини да остане приоритет в тези указателни програми, както вероятно знаете, те са резултат от е, диалози и преговори с страните получатели и затова искам да посоча, че именно страната получател трябва да определи свои предимства. Ние не можем да наложим помощ на страна като Украина, например, или Беларус, които вече бяха споменати на няколко пъти тук. Ние прилагаме, ние отдаваме голямо значение е, на помощта, която трябва да се окаже на тези страни, особено при разрушаване на наличните запаси, но, е, както казах, е, това е доста усложнено. Една от причините е чиста техническа някои от мините, които са собственост на Украина и на Беларуса, са много сложни устройства. Някои от тях е, съдържат газ, така че много трудно биха унищожени и трябват специални устройства за това и вече беше проведен търк по бюджетното перо, което вече е закрито и по различни търговски и правни причини е, този търг е, не, не доведе до нищо. Ние насърчаваме Украина и Беларус е, да включат в приоритетите си унищожаване на наличните мини. Искам да посоча, че Беларус вече го направи и сега не знам за Украина. В Картахена вероятно ще бъде съобщено, че те ще унищожат наличните мини. Едва ли трябва да напомням на вашата комисия, че това е въпрос на политическа воля и специално в случая с Украина въпросът винаги е обсъждан на най-високо политическо ниво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 инструментите, с които разполагаме и това е, е чудесна възможност е, за да се подчертае отново значението, което придаваме на прочистването на мини. И накрая, е, както ви обещах, ще кажа няколко думи за научните изследвания, технологичното развитие. Аз искам да подчертая, че не съм специалист – Моите е, колеги от Генерална дирекция предприятия, които управляват така наречената програма по научни изследвания, е, не присъства, за да посочи повече подробности. Искам е, само да кажа, че ние подкрепяме програми за научни изследвания и развитие на технологията за развитие на технологии за прочистване на мини, тук вече са предвидени значителни средства и годишните средства за научни изследвания, е, които се е, дава предимство е, на приоритети по отношение на сигурността на Европейския съюз, как да бъдат открити взривни вещества, ние с колегите искаме е, подобаващ дял на парите, от парите да бъдат е, е, посветени на развитие на технологиите за откриване на взривни вещества и на мини. Благодаря много. Сега давам думата на колегата Фан Орден. Uh, Благодаря ви, дами и господа. За мен е голямо удоволствие, че тук сред нас са представители на Международния център в Женева а, и по-специално представители на Червения а, кръс и Питър Харби, който последните 20 години се отдаде на тази благородна дейност и продължава да бъде много ден. Така че той заслужава нашите благодарности за всичко, което е направил, както и много колеги, които не са тук, не сред нас, но представители на ОНЕ, ОНЕ който има, който има много важна роля в тази област. Самата комисия много е работила в продължение на години и е, и в продължение на години допринесе много от технологическа гледна точка за страните, които имат, имаха нужда. Като се спонсоризираха различни системи, за, които се прилагат на място за прочистване на мини както и Центъра за обучение в Канада, който аз съм посетил неколкократно. Смятахме по време, когато бе прията конвенцията, че може би тази, че тя че прочистването от мини няма да остане едно постоянно, една постоянна загриженост, една непрекъсната цел на различните държави членки, но както виждате не е точно така. Наистина се, от, се, отбелязал, се отбелязва голям напредък. А, 165 държави членки са подписали е, Отавската конвенция. Огромни територии са, са били е, прочистени. Е, намал, намалял е броя на жертвите, макар и все още да има много. Само за 2007 година 5, 5500 души са загинали от е, избухване. Changed. Um, there's been a lot of progress, but it's taken us a long time, I think, to learn certain lessons. Какви са полуките? Като имаме предвид, че до 1997 година насам международната общност е изразходвала над 4 милиарда за деминиране. Това са много пари. Това са много, много, много пари. А и ако наистина се, се така се спрем на някои ключови дейности, наистина ще можем да доведеме до край, до тази е, започната благоранна дейност. Политическите кампании е, трябва да се насочват към заинтересованите и тези, които трябва да направят нещо. Не само Съединените щати, които са винаги на мушката от години наред, защото в крайна сметка Съединените щати са предопринасяли и продължават да допренасят много през 2007 година а, предоставиха 70 милиона, след това, след, след това се нареди Норвегия, Канада а, и а, Великобритания и Холандия са с по 25 милиона на първо място от държавите членки на Европейския съюз, отзад е, Германия. Франция малко е била изключение в продължение на годините, тъй като много малко средства е отпуснала за тази дейност. Но тези, които, към които е, трябва да се насочва нашата кампания са онези, които продължават да произвеждат противопехотни мини и да изнасят. Бирма, че Северна Корея, Русия, Куба, е, Китай. За някои има, както знаете, забрана за експорт, но примерно Иран – е, казва, твърди, че вече не, не изнася, но има доказателства, че подобна търговия продължава. Онези, които продължават да ги използват, не става дума за нашите войски, които са отговорни, които в никакъв случай не е, не, не, не залагат мини безразборно, а по-скоро за Бирма, за и други военни а, войски, както в, включително и, айде, ако се, се изразиме с ясни термини, терористи и други, които подлагат под заплаха гражданското население. както и трябва да разгледаме The Landmine the Report, където са посочени тези, които злоупотребяват на първо място тамилите в Шри-Ланка, производители фарките в Колумбия, талибаните в Афганистан. Това са, дами и господа, те са онези, които злоупотребяват и безотговорно залагат мини. Второ, Нашите усилия трябва да се насочат към истинските, реалните нужди на а не там, където е, има територии освободени вече от е, мини. А не там, където има потенциален риск. Е, след подписването на конвенцията, е, въпреки че е, бяха направени много анализи, все още нямаме ясна представа за обхвата и броя на минираните територии. Само 3% от съществуващите заложени мини и неизбухнали боеприпаси са били досега, унищожени до сега. Цитирам цифри от доклада. Много от те, те, териториите, за които се смяташе, че са минирани, бяха анализирани и сега вече е, могат да се използват за така наречени граждански цели. А, е, наистина можем да се поздравиме и да се радваме на това, че най-после сме успяли да решим известни проблеми и да върнем територии на а, е, стопаните им. Но Трябва наистина да се настоява за изпълняване на ангажиментите, като първото е, е прочистване на териториите, които са под контрол на дадени държави или на дадени власти, когато Великобритания се, се, се, се казва, че Великобритания. Е, в Велико, Великобритания не е изпълнила ангажиментите си по силата на Отавската конвенция. Става дума всъщност за Фолкландските острови, Малуинските острови. Аз съм, раз... съм е, разговарях миналата седмица с представители на Фолкландси е, острови на конференция в Манчестър миналата седмица it is a vast area. It's very beautiful. Нека не забравяме, че, че, че там живеят само няколко стотици души, а има няколко хиляди кораби. Има някак, някои територии, кои, за които се смята, че са минирани и които естествено са били минирани от аржентинците. а, е, нали, иска, иска се да се, да, да, да, да, да се прочистат е, тези а, е, територии. Затова има, за там са, са необходими много средства, които биха могли да се използват целесообразно на друго място. А, не, не знам, когато, когато беше направена на оценка на е, е, дали да се използват граждански цивилни е, ресурси или да се е, войски, войската да бъде мобилизирана за това. Не, не, не знам. Нека не забравяме, че в Босна проблема съществува отдавна и че положението наистина е неприемливо. Там прочистването се извършва много бавно, продължава да има много злополуки, да падат жертви. И там има войски, които биха могли да бъдат обучени, за да а, извършват това прочистване. Така че точно там мисля, че може да се отбележи много по-голям напредък при по-добро управление и още няколко неща. Що се отнася до технологията, в продължение на години се се опитвахме всички да, да търсиме въз, нови технологически възможности. А, е, така, някои про... А, бяха много така, откривателски на, на настроени. Наистина бяха постигнати резултати, бяха Аз Наистина съм а, така, просто съм очуден от а, огромния напредък, който сме получили в а, технологичен а, план. Така че, струва ми се, че някои от нещата, които обсъждаме Днес ги обсъждаме вече от години, години, години, няма никакъв... като че ли не е постигнат напредък и може би имаме нужда да преразгледаме приоритетите и трябва да кажа, че съм разочарован от това, че след толкова години имаме само една бюджетна линия и нямаме абсолютно целенасочена финансова политика в тази област. И това наистина е така жалко, защото е, в, в продължение на години средствата, които бяха е, отпуснати, просто бяха намалени. Е, и ако наистина тези средства се използват целесообразно, аз бих е, така насър... бих препоръчал да продължиме в същата Лилия. Що се отнася до хуманитарния аспект, наистина, не, нека, нека, нека, нека не забравяме, че има безкрайно много жертви, че тези жертви са обикновено в най-бедните райони на света, че се, хора, се оказват хора с един откъснат крак или хора, които остават абсолютно без, без крака. Така че нашата помощ трябва да бъде насочена и към това. Благодаря ви, господин Ван Орден, госпожа Батнер, който е докладчик по инструмента за стабилност. Благодаря. Искам да благодаря на всички, че организираха тази среща тук. Нашият полисити департмент също участва в организацията и тук трябва да посоча, че става въпрос за нещо свързано с сигурността. Затова говорихме за сигурността. Е, и в развиващи се страни. В крайна сметка всичко опира до сигурността на човека и това е нещото, което трябва да поставим на първо място. Както е, беше посочено от комисията, комисията е, каза, че трябва да се погрижим да не загубим междуинституционалната борба и да да продължим преговорите между е, външните е, участници в този процес, по-скоро с външните участници в този процес, така че да стигнем до е, конкретни резултати. Европейският парламент също играе роля, в смисъл, че трябва да напомни на участниците, на останалите участници да не се забъркват толкова в тези междуинституционални игри ние трябва заедно с държавите членки на Европейския съюз и Европейския парламент е, да използваме инструментите за стабилност, е, които комисията е изготвила е, и които могат да послужат като положителен сигнал за Картагена. Този ред в бюджета, който съществува, е подкрепен от е, насоки и тук питам комисията какво говори против на това е, тези насоки да е, отчетат необходимостта от добро финансиране на дейността по разминирането и освен това не следва да има спад в финансирането, намаляване на финансовите средства за тази дейност и как вие бихте могли да очертаете конкретното разходване на средствата за тези цели. Е, инструмента за стабилност е, по е, среща на върха в Картагена, там какво бих могло да се случи, за да продължим да поддържаме тези дейности. Също така ще трябва да продължим да говорим по тези теми и след е, срещата в Картагена. освен това искам да отправя два въпроса и към съвета. Каква позиция ще заемете в е, Картагена? Разширяване на дейността по прочистване на минните полета и а, е, включване също и на прочистването от бомби. Надявам се държавите членки да постигнат своите цели на конференцията в Картагена, за да е, унищожат запасите и е, разбира се, трябва да имаме предвид всичко това, което беше посочено от шведското председателство. Благодаря. Yeah. Ние а, вече закъсняваме с половин час, така че имайте предвид, когато взимате думата това. Има ли други изказвания? Благодаря, господин председател. Аз току-що се връщам от Беба. Тук ставаше дума за имплементиране на стратегията Европейски съюз Африка и в тази връзка искам да поставя въпроса как нашите дейности се вписват в нашата стратегия Европейски съюз Африка. Имам предвид дейностите по разминирането. И е, какво конкретно се прави на африканския континент? Благодаря. Благодаря. Господин Бетихофър. Благодаря, господин председател. Аз имам три въпроса. Първият въпрос е насочен към е, Женевския международен център беше казано от вас, че е, Strategic Approach е, Европейския съюз се нуждае от повече фондове и експертиза. Е, бих ви помолил, ако желаете, да конкретизирате какво точно имате предвид и да дадете по-точен отговор какво конкретно означава това. Второ, един въпрос към господин Харби. Вие подчертахте необходимостта при че трябва да се запази културата на съвместимост, на комплайенс и тази култура е важно да се запази. Искате ли да уточните какво според вас трябва да включват най-важните мерки в тази насока? И трето, един въпрос към представителя на шведското председателство, Гърция е една от страните, която беше посочена тук многократно, като страна, която не спазва задълженията си за разрушаване на, за унищожаване на запасите. Какво предлагате вие да се предприеме, за да бъде изведена Гърция от тази нейна позиция, т.е. тя да спазва задълженията си. Благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, казвам се Лидия Пневматико и съм юридически съветник е, към гръцката делегация в Брюксел. Днес Гърция бе неколкократно спомената като държава, която не изпълнява ангажиментите си по силата на Отавската конвенция. Мисля, че 33% от е, наличните мини са били е, са били унищожени и, и в Картахена ще бъдат е, споменати цифрите и резултатите, но е, нямаме достатъчен капацитет за унищожаване и имаме договореност с България, която да ни окаже помощ е, в тази област. Е, но резултатите ще бъдат публично изнесени по време на конференцията в Картагена. Thank you. Thank you. Благодаря ви, господин председател. Относно въпроса, свързан с експертизата и средствата. Не става дума само за Международния център в Женева. Просто като, като, като, като че ли просто няма едни е, стратегически насоки обект Що, що се отнася до е, научната и развойна дейност, тя обикновено се е, финансира от военните, но когато се стигне до развитие на съоръженията и работа на терена, трябва да се търсят други източници на финансиране. Така че има, има трудност за развиване на един центр, глобализиран една глобализирана концепция точно поради липса на средства. Благодаря за това обяснение. Ние имахме предвид естествено не липсата на експертиза или на средства навсякъде в Европа. Ние говорихме съвсем специфично за загуба на целеви средства – и персонал в комисията в Брюксел и също така, че не се следват някои тематични цели на бюджета. Всичко това беше обсъждано в ЕКОН, в Релекс, обаче те съвсем целенасочено се занимаха с дейностите по прочистването от мини и беше установено, че предвидените средства могат да се използват по предназначение. Делегациите на място могат да бъдат подпомогнати чрез специфични програми за прочистване на мини и програми за развитие, когато става дума за ползване на средства с географско предназначение. Благодаря. В отговор на въпроса, който беше отправен към мен във връзка с културата на комплаенса, как може на изпълнението. Мога да посоча съвсем ясно, че тук трябва да се отправят ясни послания а наистина не дипломатични, а наистина ясни послания от страните по договорите, що се отнася до дейностите по прочистването. Съществува също и правно задължение, не срок, а тези дейности по прочистването от мини да се извършат възможно най-бързо и всички държави, които не са изпълнили това задължение, трябва да се концентрират върху това да извършат прочистването възможно най-бързо, защото така възникна проблема. Всеки изчакваше до 8-та или 9-та година, преди да започне да разработва програми. И след това запасите, които трябва да бъдат унищожени, тук е много важно да се посочи това, което ще бъде казано на конференцията в Картахена. Държавите член трябва да изпълнят задълженията си и то неотложно и трябва да обявят окончателни срокове за изпълнение на техните програми. Ако още не са го направили. Ако не са го направили, могат да направят това на конференцията. Сега по отношение на жертвите, тук можем да се концентрираме върху обвързани с срокове задължения и това са задължения за ефективна подпомагане подпомагане на жертвите. Националната отговорност, това е също част от проблема. В някои страни е, е така, че е, подпомагането на жертвите не е приоритет обаче при това положение не се осигурява медицинското обслужване. То не се гарантира и е, според мен държавите трябва да поемат отговорност, за да се направи нещо в тази насока. След това ресурсите. Конкретно то нещо, което може всеки да направи е да създаде постоянна комисия, която всяка година да проверява напредъка на дейностите. Също така трябва да се мобилизират финансови средства, дали от международни фондове или от други фондове. Всичко това подлежи, разбира се, на внимателен анализ. А сега за Европейския съюз и Европейската комисия. Аз мисля, че е много важно да погледнем дали Европейският съюз предвижда съвместни акции за универсализация и изпълнение на тези дейности с съществуващите инструменти. Дали наистина това е разумно за поетите цели? Защото в действителност в някои от страните съществуват толкова много приоритети, че подкрепата на жертвите едва ли е сред основните от тях. И е, има, например, страни, които имат големи проблеми с спин е, или пък е, с е, много голям е, брой жертви на автомобилни катастрофи, така че е, жертвите пострадали от мини едва ли са техния основен приоритет. Освен това има много райони в света, където изобщо не се извършва прочистване на мини и е, това не може да се оправдае от хуманитарна гледна точка. Например, на Фолклендските острови, обаче ако мините останат там, там където е, са, е, те ще представляват опасност за гражданското население. И е, това би означавало, че е, тези мини остават да се водят в статистиката като такива, които използват е, е, тези мини. Например, една от е, държавите има хиляда мини е, за военни цели и те не са прочистени. Това е друга тема, темата на използването на тези мини. Целите на конвенцията и целите на Европейския съюз и общите мерки, те излизат извън контекста на помощта за развитие. Благодаря. Едно питане от господин Бютикофер. Не, това не е допълнителен въпрос. Аз е, искам да задам един малък допълнителен въпрос към представителката на Гърция. Мисля, че представителят на председателството трябва да отговори също. Благодаря. А, да, Председателството беше в е, двустранни контакти с Гърция по този въпрос. Ние току-що изслушахме обяснението на представителя на Гърция тук и сега смятаме, че процесът е тече и те ще могат да съобщят е, поне 50% намаление до конференцията в Картахена. Естествено, че винаги е за съжаление, е, че страни, е, които не са подписали че, е, конвенцията са Гърция и Турция и е, които в момента се проверява доколко унищожават мините си. За другите два случая, които обсъждахме, Белорусия и до година Украина. По двата въпроса, които бяха повдигнати от е, докладчика за стабилността, може ли да повторите, защото не съм сигурен, че правилно ви чух? Извинявайте, но всъщност беше е, позицията на Европейския съюз по преговорите в Картахена и доколко ще бъдете строги, защото знам, че има опити е, за разширение на е, не само е, по противопехотни мини, но също така и мини против превозни средства и второ клетъчните муниции, които все още са на лице и опитвате ли се по-бързо да унищожите запасите? Да, по тези два въпроса аз не мога да отговоря като представител на шведското председателство. Е, но въпроса по всички останали амуниции, за изключение на противопехотните, е, е, не са в, са в конвенцията за обикновени оръжия все още са на дневен ред. Поне в нашия случай смятаме, е, че ще може да се поднови работата, защото доста ценна работа беше свършила през последните 5 години, но е, е, преговорите са сложни и се надяваме да бъдат възобновени, колкото до клетъчните амуниции. Мисля, че е, държавите членки са разделени и не можем да имаме съвместна е, европейска позиция. Някои са подписали конвенцията, други не са. И това, което се опитваме да постигнем за момента е протокол е, където някои от главните потребители и производители да бъдат а, а, приобщени към протокола, не да се забрани, но просто да се регулират тези амуниции. Европейската комисия. А, две минути. Благодаря ви, ще се опитам да бъда кратък. Е, специално по въпроса, който беше зададен. А, е, за главните насоки за прочистването от мини. Много е рано. Още е много рано да се каже дали ще бъдат е, е, дали ще има успех при наблюдаващото се общи разходи за прочистване от мини. Насоките бяха приети в така наречения работен комитет на комисията преди по-малко от година. И това, което ние правим е, че ние продължаваме е, указанията на географските звена и създаваме е, е, точки за контакти, защото това не е просто въпрос за наличие на експерти, които да работят в една част от комисията. Това е и е, много важен аспект на хуманитарните дейности е, в е, развитие на съскостопанските райони. Трябва земята да бъде прочистена и за това за нас е трудно да намерим точната статистика, колко каква работа беше свършена и трябва да имаме е, отстъп е, повече от една година, за да знаем точно какви средства са изразходвани по прочистване на мини и това е част от е, проблем за по-големи бюджети, както казах, за развитие на скостопанските райони. Има и специално обучение за колеги, е, които работят е, по различни географски програми, за да сме сигурни, че те ясно разбират е, спецификата на дейността по прочистване на мините, доколко инструмента за стабилност може да бъде използван. Тук има две основни части, както вие знаете. Първо, как да се реагира на кризи, 70% от бюджета. И тук има някои проекти, но по определение прочистването на мините не е непосредствена задача. Имаме срокове от 18 месеца за планиране на средствата. Е, колкото до дългосрочния план за стабилността, който е от 30% от общия бюджет, поне доколкото аз знам, имаше е, негласно споразумение, когато се прие е, регулацията, че инструмента по стабилност не замества хоризонталната бюджетна линия. Това е факт. Аз мисля, че това е въпрос, който трябва да се преразгледа. Колкото до това как да сме сигурни, е, че ще за, тер... за преговорите в Картахена. Мисля, че Украина и Белорусия ще привлекат вниманието и накрая въпроса за Африканския съюз аз не разполагам с документ пред очите си, но мисля, че финансирането е включено в глава Сигурност, стратегия с е, Африканския съюз. Това е част от споразумението от Котону. И колкото колегите ми, които работят с Африка, Генерална дирекция развитие, аз мисля, че е, е, поне един от колегите, който специално се занимаваше с тази този бюджетен ред. Сега е в Генерална дирекция развитие и може да ви даде е, отговор след срещата. Благодаря ви. Господин Ван Орден. Um, can I just say that I think the, this morning's uh, discussions have been extraordinarily useful. Um, uh, I welcome. Много благодаря за вашето за вашия принос. Наистина много е важно посланието да стигне до всякъде, до страните, в които това все още е проблем, тези, страните, които имат нужда от средства. Важното е ние да наистина да, да, да, да се опитаме да определиме точните приоритети чрез политически кампании в отделните държави членки да се, като се, като се наблегне на а, прочистването от мини и помощ. За... Благодаря ви много за всичко. It was an interesting workshop. I would like to thank all... Беше много интересно. Бих искал да благодаря на всички изказали се. И искам да ви припомня, че следващото заседание ще бъде на 15 ноември в Брюксел в 3 часа тук.